Госпожи и господа, добър ден. Нека продължим с точка 10. Представяне на проучването под наслов Изкуствен разум и гражданско право. Норми за отговорността при дроновете. Политически отдел за гражданските права и конституционните въпроси е е, поръчало това проучване по наше искане. Това е проучване на европейското и националното право по отношение на дроновете, като се разискват дефинициите и класификацията на този тип летателни уреди. Дали се изисква регистрация, как се урежда и се разпределя отговорността между участващите в експлуатацията на дронове субекти и дали се изисква задължително застраховка. Най-сетне, на основата на подхода за управление на риска, в проучването се правят препоръки за бъдещото законодателство. Искам да приветствам господин Андрея Бертолини, доцент по частно право в Школа Супериоре Сантана в Пиза, както и преподавател а, по частно право в университета в Пиза. Той е изготвил проучването. Имате 15 минути. Благодаря ви. Това проучване цели да открои проблематиката, свързана с с сертифицирането на дронове, безпилотни летателни уреди за гражданска употреба, както и проблемите на отговорността и застраховането при такава експлуатация. Накратко ще ви запозная с целите на проучването, с методиката, която е използвана при него. След това ще се спра на определенията и критериите за класифициране на дроновете – както в законодателството на Европейския съюз, така и в законодателствата на държавите членки и на Съединените щати, след което ще премина към отговорността и застраховането, а най-накрая ще завърша с изводи и препоръки. Най-напред цели. Целта на проучването е да направи обзор на легалните дефиниции и класификациите на дронове в държавите членки и в законодателството на Европейския съюз, да направи анализ и оценка на нормите за отговорността по отношение на дроновете и да даде препоръки. Използвани са настолни проучвания на законодателството, на политически документи и научни трудове, сравнително правна перспектива и извършен функционален анализ. Защо са важни законовите определения? Защото те определят предмета на регулиране, а също така и защото позволяват да се установят относимите изисквания за класификацията, защото дроновете могат да бъдат класифицирани по различен начин и в зависимост от начина по който се класифицират се и регулират. Най-напред приложимите европейски актове. Не, не отдавна Европейският съюз регулира дроновете чрез регламент 2018-1139, регламент за гражданската авиация и определи безпилотните уреди като всяко летателно средство, което функционира или е предназначено да, функ... да функционира автономно или да бъде пилотирано от разстояние без пилот на борда. Значи, отдалеч се експлуатира и е автономна експлуатацията или действа средството автономно. Тези две неща не са непременно съвпадащи. В различните законодателства се определят по различен начин. Предпоставящ критерий за класификация е общата степен на опасност – и в държавите членки, и в Съединените щати. Има и някои други аспекти, които се вземат предвид, разбира се, защото са относими. Например, другите рискове. Е, като да кажем рискове за основните права и за неприкосновеността на личния живот. Сенсорите, например, с които се снабдява дронът, също се вземат предвид. Дроновете се определят по различен начин. Сложил съм една таблица, където е направен обзор на различните критерии за класификация. Нямам възможност и време да навляза в подробности. Но повечето държави членки класифицират дроновете по тегло. Та, класификацията на Европейския съюз е малко по-гъвкава и така съвършена, защото взема предвид и други елементи, освен теглото. В Съединените щати обаче дроновете се определят като въздухоплавателни средства, които се експлуатират без възможност за пряка човешка намеса на борда или върху средството. Съединените щати всъщност не вземат предвид това дали дронът се експлуатира от разстояние, дали а, е, функционира автономно. Не правят разлика американците между двете неща. Като в Съединените щати дроновете се класифицират по тегло и по функция. Основният риск при дроновете проистича от е, размера им, и от функцията или употребата. Стопанска употреба, развлекателна употреба, публична или частна. Тези разграничения имат значение по американското право. Както казах, в държавите членки дроновете се класифицират преди всичко по тегло или в зависимост от теглото им. Но това не е единственият относим фактор както казах, така както изглеждат дроновете днес, те могат да създадат и други рискове, а не само проистичащите от това, че дронът може да падне и да удари някого. Тоест, теглото вече не е достатъчно като фактор, който се взема предвид при класифицирането на дроновете. Затова определението на акта на Европейския съюз е по-смислено, по-развито, по-задълбочено и по-логично, отколкото определенията, които се съдържат законодателствата на държавите членки. Е, законодателството на Европейския съюз предвижда различни нива на риск, които изискват сертифициране, регистрация или купуване на застраховка. стандартите за безопасност, на които трябва да отговаря дронът, за да може да бъде продаван на европейския пазар. Например, са свързани с сертификацията. Както казах, в зависимост от различните равнища на риск, може да има изискване за регистрация. И в някои случаи има изискване за застраховка, в други няма. Отговорността не е пряко свързана с нивото на риск. Но това, което може да има отношение към отговорността е това дали дронът се използва за стопанска цел или с нестопанска цел. Преминавам към отговорността. Регламентът за гражданската авиация вменява на оператора отговорност за това, че не е осигурил безопасността на операциите, извършвани чрез дронове. Това е твърде общо определение, твърде общо формулирана норма и е необходимо комисията да я оточни. Приложим към дроновете една директива, 374 от 85 година. Това е директивата за недостатъци на продуктите а също така и друг регламент 785 от 2004 година, който урежда изискванията за застраховане. Това са трите нормативни акто, акта, приложими в момента към дроновете и съобразно тях се определя кой ще носи отговорност, ако настъпи инцидент при използването на дрон. Регламентът за гражданската авиация, както казах, не урежда пряко и подробно темата за отговорността. И тук а, има доста място за национално законодателстване. Но регламентът определя, че операторът е този физическо лице или юридическо лице, <clears throat> което започва да използва дрона и това лице предимно носи отговорността. Държавите членки на свой ред уреждат отговорността като продължение на това, което е предписано от действащите норми в областта на гражданското въздухоплаване. И това не винаги е логично или консистентно, защото дроновете твърде много се различават от традиционните самолети и други въздухоплавателни средства, но можем да разберем подхода на държавите членки. Повечето държави членки предписват Безвиновна отговорност. Сиреч няма изискване да се докаже вината на агента, на този, който е експлуатирал дрона, за да бъде присъдено обещетение. Сиреч, повечето държави членки се придържат към е, механизма на безвиновната отговорност, не се доказва вина. И повечето държави членки също така предписват задължителни изисквания за застраховане на отговорността. Сега, в някои случаи, обаче, задействането на правилата зависи от това дали употребата на дрона е била с стопанска или нестопанска цел. Направил съм тук е, една схема. Великобритания, Ирландия и Чехия е, са единствените държави, които обославят отговорността от доказване на вина, като основно тук се изследва вината на пилота на този, който осъществявал експлоатацията. Другите държави членки, които са обозначени с оранжево на схемата, отговорността е безвиновна, но може да бъде поета от различно лице. Или този, който е експлуатирал пряко дрона, или оператора, който го е пуснал в експлуатация, или собственика. Пилотът е по-тясно свързан с функционирането на дрона, но може би не е редно от него да се изисква да се застрахова и да изплаща обещетение на пострадалите, ако има инцидент. Когато се използват дроновете за стопанска цел, би трябвало операторът да носи отговорността. Обикновено един дрон има един оператор и този оператор по-лесно се установява, отколкото да се каже кой е пилотът. В Съединените щати няма федерални норми за отговорността, в частност норми за сертификацията. Следователно тази отговорност се урежда от законодателствата на отделни щати. Обаче Отговорността преди всичко пада върху пилота. Както казах, това не е най-добрият законодателен подход, за да се гарантира надлежното обещетяване на евентуални пострадали. Няма задължително изискване за застраховане на отговорността на федерално ниво, обаче се смята, че проява на предпазливост от страна на пилота да провери дали застраховката му би обхванала и отговорността в случай на инцидент с дрон. Това е общата картина. Като цяло тя е нарисувана с твърде общи штрихи. Мисля, че изводът, който можем да направим е, че от гледна точка на е, управление на риска, отговорността трябва да бъде вменена на онзи субект, който в най-висока степен може да ограничи рисковете и да се снабди с необходимата застраховка на отговорността. И смятам, че рисковете могат в най-висока степен да бъдат управлявани от оператора, въпреки че те не са операторите не са агента, който пилотира дрона във всеки конкретен случай. Но все пак операторът по-лесно се подава на установяване и следва да носи обективна, сиреч безвиновна отговорност. Смятам, че от гледна точка на управление и на, е, на риска и законодателствата на Европейския съюз и на държавите членки е, са адекватни от гледна доколкото предписват обективна, безвиновна отговорност, но е за предпочитане това да се уреди изрично на ниво Европейския съюз. Като съответните правила трябва да вземат предвид начина по който се развива технологията. Ако има различни законодателства в държавите членки за отговорността, производителите могат да възприемат различни технологични решения, което да доведе до фрагментиране на единния пазар. Този елемент е допълнителна предпоставка да се настоява върху нормативна уредба за отговорността за инциденти с дронове да бъде уредена на ниво Европейски съюз, а не на ниво държави членки. Сега, изводи и препоръки. По отношение на класификацията. Каквато и класификация да се възприеме, е, тя трябва да бъде основана на оценка на риска. И смятам, че регламентът за гражданската авиация от 2018 година е най-подходящият в това отношение като подход, дори от гледна точка на управление на риск. Но всички дронове трябва да бъдат задължително регистрирани. Трябва да бъдат въведени задължителни изисквания за регистрация, с други думи. Защо? Защото при регистрация ясно се вижда кой е собственик на дрона и кой експлуатира дрона. Може да се препоръча решението в сприето в Съединените щати защото в Съединените щати трябва да се регистрира всеки дрон, който има тегло над 250 грама. И Колкото по-голям потегло е дронът, толкова по-голяма е и отговорността. Но, както казах, тя започва. Отговорността започва от дронове с тегло 250 грама и върви надо, нагоре като се носи съответно от собственика или от оператора. Мисля, че е, трябва да се откажем от виновната отговорност е, и да възприемем на европейско ниво обективен стандарт на отговорността, т.е. безвиновна отговорност, при която вина не се доказва. При регулирането на нови технологии трябва винаги да можем да определим един субект, към когото да се обръщат заинтересованите или срещу когото да насочват претенциите си преимуществено, защото може да имате пилот, собственик, оператор, но лицето, което е претърпяло вреди, не трябва да се бори да определя е, срещу кого да насочи иска си. В известен смисъл трябва за пострадалите от такива инциденти да предвидим обслужване на едно гише. И разбира се, ако пострадалият съди този един определен субект, съответният субект следва да има и регресна отговорност. Ако предвидим, че отговорността спрямо пострадалия ще бъде понасена от оператора, той може да насочи след това своите претенции към пилота или към собственика. Операторът, според мен, е този, който е най-подходящият субект да, да поеме отговорност и да изплати обещетение. Ако имаме предвид дронове, които се използват за нестопанска цел, можем да вменим отговорността и на собственика. Това също би било уместно решение. По отношение на застраховката, смятам, че всички дронове трябва да бъдат снабдени с застраховка за отговорността. В момента това не е така. Сега не се изисква застраховка за по-малките дронове никъде. И това е нещо, за което може да се съжалява, защото законодателствата на държавите членки твърде много се различават. Изискванията за застраховане трябва да се различават в зависимост от общата степен на риска. Значи значение има не само размера на дрона и вредите, които той може да причини чрез падане, но и това как чрез дрона, например, чрез инсталираните в него камери, могат да бъдат нарушени лични права. Сиреч, общата степен на риска трябва да предопределя изискванията за застраховката, а не само употребата да предопределя тези изисквания. Но всички дронове трябва да бъдат снабдени с застраховка на отговорността. Дори да вземем предвид това, че някои дронове са с нестопанска цел и тази нестопанска цел може да бъде с висока степен на риск, защото и чрез дронове, използвани за нестопански цели, могат да се наблюдават трети лица, без те да подозират за това. Значи тук е необходимо и регламентът от 2014 година и регламентът от 2004 година да бъдат преосмислени, защото между тях липсва логическа връзка от гледна точка на изискванията за застраховане. Добре би било да бъде създаден фонд за обещетение, какъвто има днес за колите. Всички, които купуват дронове, могат да плащат такса или процент от цената да се отчислява в този фонд, който да е предназначен за изплащане на обещетения, причинени от незастраховани дронове или за изплащане на обещетения, за които въобще няма изисквания за застраховка. Да кажем, малки, прекалено малки дронове или дронове играчки. Такива могат да бъдат освободени от изискването за регистрация, но дори да причинят вреди, фондът ще помага да се платят обещетения за тях. Смятам, че Европейският съюз би трябвало да извърши регулиране на цялата материя, свързана с дроновете и отговорността за тяхната експлоатация именно на ниво ЕС, защото това ще помогне да се избегне фрагментирането на пазара. И е, ще помогне да се, пре... да... да се предотврати също така фрагментирането на технологията, която все повече навлиза на европейския пазар. Благодаря много, господин професор. Някой иска ли сега да зададе въпрос? Госпожа Дълва. Thank you, thank you, Mr. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, Андрея, за изложението. Малко съм объркана. Казахте, че има нова класификация от 2018 година на европейско равнище. Но няма разлика по отношение на теглото. Взима се само предвид общото равнище на опасност, а в държавите членки има класификация относно тегло, възоснова на теглото. Това означава ли, че държавите членки ще трябва да променят своите правила, тъй като е въведена тази нова европейска класификация или няма никаква връзка между класификацията на европейско равнище и класификацията на държавите членки? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос. Колкото разбирам, вие препоръчвате регистрация за всички видове безпилотни самолети. Аз, например, подарих на получих дрон като подарък за колета, т.е. дори сте въпрос за играчки, трябва пак да бъдат регистрирани, така ли? И трети ми въпрос е свързан с отговорността, съгласно директивата за отговорността при продуктите. Производителят носи отговорност в случай на дефекта. Предполагам, че собственикът пък носи отговорност за нарушаването на неприкосновеността на личното пространство. Тоест, предполагам, че има разлика при тези две случая. Случаят на дефект при производството и в случаят на нарушаване на неприкосновеността на личното пространство. Мисля, че е най-лесният ми въпрос беше вторият въпрос. Да, в Съединените щати всеки спортен пили, е, летателен апарат е, на 250, стегло на 250 грама трябва да бъде регистриран. Тоест може да препоемем този подход или да изключим играчките и дроновете, които се използват за разгадателни цели с много малък размер. Много е лесно да се извърши регистрацията. В Съединените щати, например, тя има възможност за онлайн регистрация на много малки а, такива дронове. Тоест, ако им, имате играчка и дрон а, с тегло, тегло на 250 грама, може много лесно да го регистрирате онлайн. Разбира се, когато става после по-големи апарати, самата регистрация става доста по-сложна. И по този начин ми се струва, че гарантираме сигурността за цялата система. Този въпрос беше свързан с връзката между класификацията на европейско равнище и класификация на национално равнище. Става въпрос за регламент т.е. разпоредбите се прилагат пряко и задължително всички държави членки. Трудно е да се даде отговор за всяка отделна държава членка, но в случай на конфликт между националните европейски разпоредби, европейските имат преимущество, т.е. те се смятат за законодателен текст от по-високо равнище на националното законодателство. Европейското законодателство в своите решения се основаваше на проучванията, направени през последните години и стана ясно, че опасностите, свързани с дроновете, не са пряко свързани единствено и само с теглото, но и с двигателят и височината, на която може да лети фактът, че устройството е оборудвано с камери и други сензори, например, се взима предвид. И като и като си има предвид тази високо равнище на сложност, ми се струва, че предложението направено на европейско равнище е съвсем логично. Какво, какво ще бъде въздействието върху Концептно законодателство, на държавите членки ще се види във всеки конкретен случай. В някои случаи може би няма да има нужда от промяна на законодателната рамка, в други случаи вероятно ще има въздействие и върху националното законодателство, тъй като регламента, както знаете, се прилага пряко във всички държави членки. По отношение на отговорността, има различни видове риск. Основната ни цел е да установим кой носи пряка отговорност спрямо жертвите, вместо жертвите да са изправени пред огромната доза несигурност към кого да се обърнат, защото може да има дефект при производството на дрона, може да има проблем с управлението, използването на дрона, който да се дължи на дизайнът на устройството. Може да има и други аспекти, свързани с начинът, който е използван на устройството. От това се добавят и други възможности, като например нарушаване на листа прикосновеност и т.н. нататък. Много е разпокъсана картината в това отношение и според нас, ако се запази настоящата разпоредба, това ще бъде за сметка на жертвите, като по този начин значително се намаляват шансовете им да получат някакво обещетение. Така че, ако проследим тенденцията, то е целта да се намери страната, която носи пряко отговорността от обективна гледна точка. И от тази гледна точка има известна, известно единодушие между държавите членки. Най-често операторът се смята за отговорен. Според мен това също е много разумно решение като се добави и подходът на единно гише, т.е. операторът ще отговори пряко, след което може да се опитам да в случай на нужда да се обърне към производителя в случай на дефект, например. По този начин се гарантира, че шефите могат да получат реално обещетения и че това ще бъде възможно най-лесен достъпен за тях начин. В противен случай те вероятно ще бъдат обезкуражени да търсят там такива. Благодаря ви. Давам думата на Европейската комисия за кратък отговор. Yes. Uh, hello, I'm... Uh... Благодаря ви. Съм Клаудия Мартинес и съм заместник ръководител на отдел в Генерална дирекция Растеж, като отговаря за директивата относно отговорността за продукти. Смятаме, че тя е в известна степен е важна при определяне на отговорността на производителите в случай на дефект в дрона. Голямо предизвикателство, разбира се, си остава да се докаже, че е имало дефект или че вредата или щетата е предизвикана от дефектът в летателното устройство, а не поради погрешно използване от страна на оператора. При след това не смятаме, че на европейско равнище директивата съществува и макар тя да датира от 85-та година, все пак тя дава възможност за обещетения за жертвите. Знаете, че в момента се обсъжда възможността за преразглеждане на рамката за отговорност на европейско равнище. Има две експертни групи, които се занимават специфично с отговорността по отношение на стоките и в частност по отношение на безпилотните летателни апарати. И това е част от инициативата, вече от Европейската комисия. За сега ще излезем с доклад, в който ще се направи обзор на различните възможности в настоящият законодателна рамка и граничето на сигурност по отношение на новопояващите се технологии, след което ще направим оценка и на заключенията от течащите в момента дискусии по отношение на отговорността. Благодаря ви. Благодаря. Господин Кавадай има думата. Oui, uh, Благодаря ви, господин председател. Имам един въпрос към госта ни, преди всичко. Как смятате, че ще се намери доброто равновесие между отговорността? Това, което вие предлагате по отношение на производителите и между другото Европейската комисия също се насочва в а, тази насока, отколкото разбирам. Но от друга страна, не бива се забравя и ролята на пилота, тъй като добър апарат в ръцете на неподготвен или неподнамерен пилот може да се превърне в опасно устройство. Така че как си представяте този случай, възможност да изплащане обещание на черпите случаи, например, който дрон прекъсне кабел за високо напрежение. Да, на първо място ще направя разграничение между оператора и производителят. Това са две различни субекта. производителят може да носи отговорност по отношение на директивата с отговорността по отношение на стоките, но в толкова конкретния случай операторът е субектът, който оперира дрона за стопански цели. И в повечето случаи държавите членки определят оператор като носещ отговорността на първорабнич, след което на второ място е отговорен производителят по принципа за безвиновната отговорност, който се прилага принципно към всички стоки. Знам, че в момента се обмисля преразглеждането на разпоредбите на директивата за отговорността за стоките. Знам, че различни експерти се занимават с този въпрос. Не съм запознат с случаи, в които принципата за отговорност за стоките се е отнасяла към дронове. Не съм запознат с подобно съдебно производство. но разбира се, трябва, пилотите също са много важен аспект. Трябва да има много ясни правила за пилотиране и за управление на големи дронове, за да се гарантира, че пилотът може да управлява устройството по безопасен отговорен начин. Но по отношение на изплащане на обещетението, смятаме, че преди всичко операторът трябва да носи отговорността, тъй като ако само операторът е отговорен, в, този, в такъв случай лицето, което е било ощетено поради дрона може да поиска своето обещетение от оператора, пък вече операторът може да заведе производство срещу пилота, ако смята, че пилотът е отговорен или посетителят, ако смята, че щетата се дължи на дефект в самото устройство. Така че най-важното е да има ясно определен носител на отговорността за жертвите, случая това оператора, операторът, оттам нататък вече може да обсъждат и други възможности, като например лиценза за управление на безпилотен апарат. Това е много добро решение, случи доста разумно и ще ни позволи да гарантираме, че пилотите са достатъчно компетентни и не поставят под опасност живота на гражданите, но да се смятат пилотите за отговорни, като в Обединеното кралство или в Чехия, според мен не е най-подходящото решение. Благодаря ви. Благодаря ви. Но всъщност кого наричате в случая оператор? Ако безпилотният самолет е посветен в Китай и даден търговска марка закупува тези дронове и започне да ги плаща, кой е оператора, марката и фирмата, която плаща, плаща а, самолета, например, безплатният самолет или посредителя. Така че тук не, не мога да разбера къде точно отговорността и на пилота, защото и най-доброто безплатно устройство може да се оказа опасно в вашите ръце. Да, Експертните познания на пилотът са много важен елемент, но тук се опитвам да се поставя позицията на ищецът, който иска да получи обещетение. Ако безпилотният апарат се управлява с търговски цели, вероятно ще има оператор, който да предлага услугата и който да работи с определен брой е, пилати. Така, например, да сравним с авиокомпаниите. Ако има инцидент, няма да заведете процес срещу отделния пилот, срещу авиокомпанията. А пък авиокомпанията от своя страна може да подведе под отговорност отделното лице, виновно за инцидент, ако смята, че това е уместно. Така че има различни начини да подходим под отговорност а, пилота. Разбира се, трябва да се прилагат и а, наказателно, наказателни санкции, ако пилотът е действал а, с престъпни подбуди от наказателно правно естество. Може да има и административни санкции. Тоест има различни методи да принудим пилотите да действат по по-отговорен начин. Но днес се опитвам да ви обясня, че прилагането на правилата за отговорност от гражданско-правна гледна точка би трябвало да се съсредоточат върху възможно най-лесен достъп до обещетения. И като си има правил, че системата е сложна и че може би различни страни носят отговорност за жертвата се оказва много трудно да се опита да получи обещетение, тъй като ако трябва да започнете три съдени производства, за да получите обещетение, когато няма да започнете до едно и ще се откажете изобщо да се възползвате от правата си. Ето защо ние предлагаме само един субект да бъде отговорен и а, в този случай е по-лесно за защитеца да подаде своята жалба и в, в, в конкретния случай искаме операторът да бъде този носещ отговорността. Много ви благодаря за разяснението. Но ще трябва да приключим до тук и да продължим с дневния ред. Още веднъж много ви благодаря за презентацията. Продължаваме с точка 11. Uh, I'm very happy to welcome... Радвам се, че мога да приветствам сред нас госпожа Елизабет Моран Шартие. която до края на 2018 година беше координатора на Европейския парламент за правата на, човек, на детето. Госпожа Морен Шартие е, ще, пред, ще ни представи нейният е, доклад доклад на дейността си, както и препоръките по време на мандата си като координатор до 2018 и след това госпожа Морен Шартиян всъщност промени изцяло ролята на координатора, който се превърна в медиатор при международно отвличане на дете от един от родителите. Тя работи по много жалби от родители, които са били жертва или на подобни деяния. по силата на новият е, правомощия, които и бяха дадени през април 2018 година да създаде център за закрила на правата на детето тук в Европейският парламент и отвън. Благодаря ви, госпожа Морен Шартия, че сте сред нас днес и с удоволствие ще изслушаме вашите препоръки. Госпожа Кораца Билд, която е нашият координатор в момента, и която пое а, тази тази функция през януари тази година. за, съжаление не може да участва в нашето заседание, тъй като е на мисия за наблюдение на изборите в Украина. Госпожа Моран Шарти, имате думата. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Благодаря ви за възможността да ви представя моя доклад, т.е. аз съм длъжна да го направя, да ви го представя тук във вашата комисия, преди да представя доклада в, на бюрото, но за мен е е удоволствие да разполагам с необходимото време и да ви представя моята дейност. Да, аз Бях координатор на Европейския парламент за правата на детето от януари 2017 до декември 2018. Благодаря и на колегите Магинес и Кораца Билд. Магинес беше моята предшественичка, докато Кораца Бил пое функциите от мене. Всъщност, това е само една... <clears throat> Това, по този начин имаше приемственост в дейността. Меред Макгинес представи своя доклад а, на бюрото преди аз да поема нейните задължения. И бих искала да благодаря сърдечно на секретарията на комисията по правни въпроси и вашите координатори, които ни помогнаха да свършиме тази работа. Без вас просто нещата ще да бъдат невъзможни. Целта беше прем... променяне профила на това на, на тази дейност от координация към медиация. Така че благодаря още веднъж и на Ванеса Прагмер. И е, наименованието и ролята по същност на координатора бяха променени, за да бъдат в съзвучие с е, правното съдържание и раз, развитието на а, съответно на законодателството. Законодателството се разви, обогати и беше необходимо поста да бъде в съзвучие с тези изисквания. Този тази дейност бе наречена координатор за, за, за защита правата на децата. Правомощията бяха е, разширени, обхвата им бе, беше, бех, беше разширен за включване като цяло на правата на децата отвъд първоначалното съдържание и първоначалната насоченост, която беше трансграничните отвличания от единият родител. Цел, цел, целта беше в този доклад да обясна по какъв начин напредна дейността през последните месеци, както и да ви да предоставя някои препоръки, препоръки, кои, които ми бяха отправени и на мен, за да може тази нова функция да а, да бъде успешна и да има приемственост в дейността в началото. С какво се сблъскваме днес, когато става дума за отвличане от единият родител. Сега искам да се върна малко към миналото. Трансграничните отвличания от единият родител се, увеличават се увеличават постоянно, тъй като от една страна броя на смесените бракове е все по-голям и същевременно също така има увеличаване на броя на разводите. В един момент се случва родителите от различно гражданство или живеещи в различни страни, да не могат да се споразумеят. Когато единият родител отведе детето в страната си, страната на своя происход или в трета страна, без съгласието на другият родител, всъщност той отвлича детето, извършва престъпление и прекъсва връзката между детето и другият родител. Сблъскваме се и с казуси, в които деца биват отвлечени от Европа и отведени в Латинска Америка, в Централна Америка, от страна на страна и в един момент следата им се губи. В качеството си на координатор съм работила с родителите, които са се обръщали към мене, като съм ги насочвала към професионална помощ, експерти. Често родителите имат много тежки проблеми. Те са абсолютно объркани, не знаят към кого да се обърнат, какво да направят. Децата са лишени от родители, но и родителите са лишени от връзката, от, от присъствието на детето и от отношенията с децата. Така че трябваше да, да се търси специфично решение на всеки един казус, като същевременно се намерят и общите компоненти и това, което е общо между всички тези казуси с цел намиране е, дипломатически и други методи на решение. Е, свързах се и с. Е, разговарях с различните представителства на Европейският парламент в чужбина, както и се възползвах от всички семинари, форуми, които а, парламента организира. Какво е общото между отделните случаи? В продължение на тези две години с Венеса, Ирен и Стефани разгледахме и работихме по 108 казуса на отвличане на деца при раздела на родителите. 108 казуса че повечето от тях в повечето случаи става дума за сложни отвличания на основа на много а, на спорове. Като много, много, много, много често става дума за съдебни е, производства, завършили с решение на съда, което обаче не е изпълнено. Става дума за завръщане на детето в е, страната по происход. Много, много често родителите са жертва на прекъсване на връзките с е, децата, т.е. те са опитали всички възможни а, способи. Обикновено обикновенно са изчерпали всички възможности в собствената си страна и става дума за хора, които вече не разполагат с необходимата а, енергия и необходимите средства, за, за да продължат а, тази дейност. Обикновенно става дума за а, един от родителите, който, който не може да упражни родителските си права, лишени от срещи с децата. В повече от 70% от случаите става дума за бащи, в 27% от случаите към нас обърнаха майки и 2% баби и дядовци. Тоест, това е проблем, с който се сблъсква с цялото семейство. Едно дете има нужда от, от корени, от разширеното си семейство, за да може да се развива. Това е а, и принципа на така наречената Хакска конференция за международно частно право, както и хакските, конвенции от 80-та година и 96-та година относно родителските права и закрила на децата. В 80% от случаите майките отвличат децата, отвеждайки ги в собствената си страна или в трета страна. 80% от случаите става дума за 50% от случаите става, става дума за отвличане в рамките на Европейския съюз, т.е. останалите 50% са отвличания в останали трети страни. Всеки един казус изисква специфичен подход за да може да се намери най-добро добрата възможност за решаване на проблема. За целият екъп, екип е обучен получил е специфично обучение и насочват родителите към професионални организации, медиатори, съдии, които са специалисти по семейни спорове или централните органи на държавите членки. Всеки случай е много тежък. В, във всеки един случай дете е лишено от родител, от баби и дядовци, от околната си среда, приятелите си, културата си, езика си. Тоест, това е, е тормоз упражняван над детето. Затова търсиме най-различни способи за решаване на тези проблеми. В, в, в този смисъл аз съм направила няколко препоръки. Първо, да, а, с, да, да се засилят а, дипломатическите връзки и да се действа много повече по дипломатическите канали с държави, по-специално държавите от Централна и Южна Америка, работейки повече с органите и парламентите на тези страни, създадахме много тясно сътрудничество, канали за информиране. И смятам, че е, европейските депутати биха могли да засилат този вид е, връзки. Второ, е, службата на координатора трябва да стане център за а, за всички професионални организации, с които работиме, както и да има по-широко сътрудничество между съдебните и а, други власти на различните държави. Членки, разбира се, няма да навлизам в подробности на а, извършената дейност. Те са описани в а, доклада, но само ще спомена а, органи... организираната среща миналият ноември с експерти по медиация и изслушване на деца, организирани от вашата комисия те наблегнаха на основната роля, която а, може да извърши и, а, ваш, и комисията, и а, парламента. Още, още веднъж искам да подчертая основната роля на медиацията, призовявайки парламента да а, наблегне на този, на този альтернативен начин за решаване на споровете. А, да също, също така по-голяма координация в рамките на Европейската мрежа на съдебни органи а, в а, рамките на Брюксел 2. И що се отнася до правата на децата, които са част от разширеният мандат. Координатора трябва да работи както за Европа и Европейския съюз, така и в останалия свят. Европейският парламент чрез а, създаване на тази длъжност признава значимостта на правата на децата. Работиме, повавайки се на най-добрите практики. В мрежа с е, различните европейски институции и парламенти, като координатора, разбира се, е човека, който обединява и който обобщава цялата тази дейност. Европейският парламент, значи, трябва да бъде контактният център и всички депутати трябва да се мобилизират и да работят в тази насока. Това не трябва да бъде само а, прерогатива на някой. Всички трябва да участваме в решаването на тези проблеми. А, самият координатор трябва да бъде контактният е, човек е, за е, външните организации и гражданското общество. През последните две години установихме тесни връзки с съответните партньори от УНИЦЕФ, Европейската агенция за основни права. и Европейският парламент ще бъде по-видим, по-активен и по-ефикасен в решаване а, на проблемите. Мисля, че това, това че би било добре в а, навечерието на изборите да наблегнеме и на тази роля на Европейският парламент, той трябва, тя трябва да стане по-видима. Трудна е тази дейност, тъй като с, а, нещата са една комбинация от лично и универсално, от европейско и международно. И още веднъж бих, искал да, бих искала да благодаря на секретарията на вашата комисия за помощта, която ми бе оказана през тези две години. Този доклад ще бъде представен и на бюрото на Европейският парламент. Благодаря много. Сега е време за въпроси от страна на членовете на комисията. Искам да подчертая, че сме поканили тук членовете на комисиите по въпросите на жените, по въпросите на гражданските свободи и по въпрос... и, и комисията по петициите. Има ли въпроси към автора на проучването? Не. Много ви благодаря, госпожо Морен Шартие, за работата, която вършите за подпомагане на гражданите, които са изпаднали в тежка семейна ситуация, за това, че подготвяте мандата за бъдещия координатор на Европейския съюз по правата на детето. Това е изключително важна позиция за нашите институции и смятаме, че наследството, което оставяте в нашия парламент, е от огромно значение. Комисията по правните въпроси ще продължи да работи с сегашния координатор и в следващия законодателен мандат, за да утвърждава правата на децата. Надявам се, че можем да подкрепим препоръките, които ни бяха представени днес. Много ви благодаря за това, че бяхте сред нас. So, Уважаеми колеги, продължаваме с гласуването. Най-напред ще гласуваме доклада на господин Лебретон. Правно основание по член 39 на редица актове, предписващи регулативна процедура с контрол. Начало на гласуване. Край на гласуването. Докладът се приема с единодушие. Поздравления за господин Любретон. Следващото гласуване е по доклад на госпожа Регнер – временно споразумение след междуинституционните преговори по досието за трансгранични преобразувания, сливания и разделяния. Искате да се изкажете ли, колега? Извинявайте, че прекъсвам процедурата. Е, чакам си картата. Имат, може ли да имате предвид, че ще гласувам с ръка, докато тя дойде? Да, добре. В такъв случай начало на гласуването. Край на гласуването. Като преброим и гласа на колегата Карим, 13 гласа за, 2 против. 13. Uh, so congratulations. и така поздравления за госпожа Регнер. Продължаваме с доклада на госпожа Розиер относно междинното споразумение след междуинституционни преговори във връзка с действията на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт към Лисабонската спогодба за наименованията за происход и географските указания. Начало на гласуването. Yes, Край на гласуването. Докладът се приема единодушно. Поздравление, госпожо Розиер. Розиер. Още един доклад на госпожа Розиер. Проект на доклад. Тоест, извинява се председателят, проект на препоръка за присъединяване на Европейския съюз към Женевския акт към Лисабонската спогодба за наименованията за происход и географските указания. Начало на гласуването. Край на гласуването. Още веднъж единодушие. Поздравления, госпожо Розиер. Последно ще гласуваме по моя доклад във връзка с петиция номер 1006 от 2018 година, внесена от Барбара Стърндава с чешко гражданство. Начало на гласуване. Yes, close it. Край на гласуването. Unanimity. Още веднъж единодушие. Приключихме с гласуването. Dear colleagues, uh, we have almost exhausted. И така, колеги, почти изчерпахме програмата си за днес. Но. Това бе последната точка за самостоятелно заседание на нашата комисия – обаче имаме още едно заседание и то е съвместно с Комисията по граждански права и свободи и гласуване с тях. То ще се проведе утре, 2 април. Имаме и още едно съвместно заседание с Комисията по бюджета е, в Страсбург на 15 април, понеделник. Моля е, да си отбележите тези заседания в своите програми. И като продължение на сегашното заседание, е, в 6 часа ще се срещнем е, на бара е, в сградата Алтиеро Спинели, за да отбележим края на последното ни самостоятелно заседание като комисия в този законодателен мандат. Бих желал да ви благодаря за търпението, което проявихте към изпълнението от моя страна на председателската функция. Искам да благодаря на секретарията, на сътрудниците, без чието съдействие не бих могъл да председателствам нашата комисия. Благодаря на преводачите, любезно казва председателя, за тяхното участие в работата, която нашата комисия, ако мога така да се изразя, много успешно свърши през този мандат и се надявам, че тази съвместна работа ще увенчаем подобаващо чрез срещата си в 6 часа. Госпожо Кауфман, благодаря, госпож... господин председател. Както току-що казахте, това е почти нашето последно заседание. Във всички случаи последно заседание самостоятелно, без други комисии. Искам да използвам възможността да благодаря на вас като председател за прекрасното ви сътрудничество с нас. И искам да благодаря на всички свои колеги. Благодаря на служителите на комисията, но и в частност на секретарията. Задачата им съвсем не е лека, като се има предвид колко голям е обемът на работа за комисията по правни въпроси. За мен винаги е било голямо удоволствие да работя като член на тази комисия. И сега, понеже няма да бъда тук следващия мандат, сега изпитвам смесени чувства. Желая всичко хубаво на всички, които ще бъдат отново членове на тази комисия. So, at 6 o'clock, thank you.